само национално равнище, но и на регионално такова. Становището а, подчертава, че предпресъединителната помощ трябва да бъде насочено към бъдещото управление на европейските фондове. Важно е да се увеличи потенциал на националните власти да се учат, и да се опитат да хармонизират доколкото е възможно процедурите за получаване на предприсъединителна помощ с процедурите за ползване на средства от европейските е, фондове. Това трябва да се има предвид, когато се планира работата с бъдещи страни членки. Гласуването ще бъде утре а, мисля, че няма да има проблеми, тъй като има само едно изменение, което колегата Ручек с удоволствие ще включи. Благодаря. Колегата Поселт иска да произнесе пледуария. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка от нашата политическа група подкрепям доклада на колегата Ручек, както и изменението на колегата Нейнски, което е уточняващо и същевременно еднопосочно с доклада. Става въпрос за това, че забавянията че помощта за предприсъединителната помощ, насочена към изграждане на капацитет, трябва да се усили, но също времено трябва да се констатира, че в Хрватска развитието е много сериозно и това е страна, която е непосредствено пред пълноправно членство в Европейския съюз. Така че подкрепа за доклада, подкрепа за изменението на колегата Нейнски. Все пак ще ми позволите една бележка която излиза политически извън границите на доклада. Става въпрос за нещо, което ме тревожи и което искам да споделя с колегите от комисията. Миналата седмица Чешката република, слава богу, ратифицира присъединяването на Харватия, т.е. вече са 8 държавите членки, които са ратифицирали договор за присъединяване. Това е много добре, но 8 държави не са дори една трета от всички държави членки. И освен Италия, нито една от големите държави членки не са ратифицирали договора. А на времето изрично се бяхме разбрали ратификациите да приключат до 31 декември. Сега говорителя, председателят на долната камера на британския парламент каза, че ще ли да изчакат какво ще стане до края на годината и ще пристъпят към ратификация до година през януари. А имайте предвид, че по договора присъединяването трябва да стане сега на 1 юли. Това е много тревожно. Много ви моля, апелирам ние като Комисия по външни работи да се опитаме да въздействаме на държавите членки, тук включвам и моята страна, да ратифицират договора. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Sorry for asking the floor for the second благодаря ви, господин председател. Извинете, че отново взимам думата днес, но тъй като тази точка в дневния ред засяга моята държава, се чувствам длъжен да кажа нещо по въпроса. Аз също смятам, че докладът е изготвен от господин Ручек е много полезен и се случаваха най важният най-важният въпрос е именно управлението на Предпосителната помощ по отношение на селското стопанство. Въпрос за целенасочеността на помощ и към централните институции е много важно значение и се радвам, че този факт е взет предвид. Бихме искали тези аспекти да се вземат предвид и когато се взимат когато се изчисляват помощите за Харватия през следващата многодишна финансова рамка. Като, като Харватия от своя страна ще поеме ангажимент да засили и ускори освояването на средствата на, на, на местно равнище. За целта сме готови да приемаме всякакви съвети и препоръки и ми се случва че по този начин ти показва своята готовност да бъде член на Съюза. Благодаря ви. Благодаря за подкрепата, а нямам повече коментари. Благодаря. Но трябва сериозно да се замислим по това какво каза господин Поселт току-що във връзка с процеса на ратификация. наистина трябва да проучим по какви причини се бави тя. Би било интересно, за да сме в течение може би е, трябва да видим в страна по страна как стоят нещата. А сега ще прекъснем за кратко заседанието, тъй като трябва да изчакаме господин Вигант и госпожа Коростелева. Ето, германците и то мъжете пак закъсняват. the lady who made the report. Meine Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, преминаваме към точка пета от дневния ред. Колегата Качмарек, председател на Делегацията ЕСА Беларус също отсъства, може би пак поради мачовете като господин Ружек, който вчера пък сигурно е бил и в траур. Но много се радвам, че е, намериха време да дойдат при нас госпожа Юлия Коростелева, автор на проучване за въздействието на целевите санкции върху Беларус и резултатите от тях. Е, изследването е интересно не само във връзка с Беларус, а по принцип. И освен това, тук е господин Гунар Вигант, изпълняващ длъжността управляващ директор за Европа и Централна Азия на Европейската служба за външна дейност. Мисля, че ни очаква интересен разговор. Затова сега ще помоля госпожа Коростелева да започне накратко след което ще помолим господин Вигант да изложи позицията си. Пожо Корстелева, имате думата. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, the audience. Благодаря ви, господин председател. В краткото си изложение днес ще ви представя основните изводи от моето изследване въздействие от насочените санкции на Белорус. След кратко представяне на изследването ще се съоточа върху ключовите елементи, свързани с ключовите економически дейци в Беларус, представители на бизнес елите и стратегическите предприятия, след което ще се насоча върху оценката на потенциалното въздействие на по-нататъчните насочени санкции върху Беларус, след което ще представя няколко препоръки. Политическите репресии в Беларус започнаха през 1995 година с опитите на Лукашенко да остане на власт. Това продължи и през 1996 година, чрез изменения на Конституцията, чрез референдум през ноември, както и чрез заместно на парламента с, Народно събрание, което е напълно под негов контрол в Беларус. От тогава властите в Беларус започват политика, която постоянно нарушава човешките права и гражданските свободи в Беларус. Ситуацията се влуши след президентските избори, проведени на 19 декември 2010 година. Стигна се до сблъсъци с опозицията и репресии върху конкретно над протестиращите в Беларус. Имаше също така и случаи на увълняване на служители и работници, които се противопоставяха на режима. Има също така и изключване на студенти от висше учебни заведения в Беларус. Европейския съюз реагира на тези действия чрез въвеждането на санкции на 31 януари 2011 година. Започна се с забрани за пътуване, продължи се с ембарго върху износа на оръжия и замразяването на активи. Бях а, а, целенасочени, това бяха целенасочени санкции срещу конкретни лица и представители на елита в Беларус. Към тях се присъединиха и водещи ключови, водещи бизнес предприемачи в близките режима. В моето изследване задам два основни въпроса. Първият е, дали настоящата политика на санкции на Европейския съюз към Беларус е ефикасен инструмент за улесняване на политическите промени в страната? И вторият въпрос е дали има възможност за разширяване на обхвата на тази политика чрез въвеждане на нови санкции, дали това ще доведе до положителни резултати. Настоящата политика на санкциите на Европейския съюз може да се определи като политика на интелигентните санкции. Санкциите са насочени към отделни лица, като до това се стреми да намали негативното въздействие върху населението на българското цяло. Ключовите цели на тази политика е да се установят лицата отговорни за политиката, които се водят в Беларус, както и водещите бизнесмени в Беларус, които са свързани с режима. Трябва да се установят кои са активите на тези лица, за да могат тези активи да бъдат замразени като цяло основни ключовите лица в режима бяха идентифицирани и бяха наложени санкции за брани за пътуване на тези лица. След което се Европейския съюз ключовите бизнесмени, близки към близки до режима, като стата се използва един интернет портал, който от 2007 година насам изготви изследвания относно бизнес елита в Беларус. В това изследване са обхванати над хиляда представители на бизнес средите, но се съсредоточава основно над 200 водещи бизнесмена в Беларус. Това е на едно изчерпателно изследване върху бизнес елита в Беларус. С елементи като успех в бизнеса, чрез капитализацията на предприятията, както и влиянието върху властта, а именно лобистката дейност и лобистското влияние на високо равнище. Това изследване идентифицира седем лица, за които беше доказано, че са в близки отношения с Лукашенко и неговото семейство. Няма да се спирам на всяко едно от тези лица. Бих искал само да уточня първо, че Европейския съюз вече е наложил санкции на трима от тези, на тези три лица. Стапо за Певтев, Чиш и още едно лице, но списъкът още не е достатъчно изчерпателен. И това изследване може да се използва за набелязване на допълнителни лица. Ако искате, мога да се върна отново на тези пет личности, но основният елементи са успеха на техния бизнес и сериозният им принос към економиката на Беларус. Също така тези, за тези личности е установено, че са в тясна връзка с управляващия елит. Сред водещите предприятия, които играят важна роля в економиката на Беларус. са определени следните промишлености, а именно машиностроителната промишленост, която е насочена основно към руския пазар, така че не представлява такъв интерес към това, за това изследване. хранително вкусвата индустрия също представлява светлно особ интерес, тъй като продукция е наточена главно към морския пазар и пазара на ОН, ОНТ. най интересна за нас е промишлен, а, нефтната промишленост, която е насочена към пазара на Европейския съюз чрез износа на минерални и химически продукти. На тази графика виждате делът на износа към Европейския съюз в общия износ на Беларус. Според данните от 2011 година Европейския съюз е на първо място чрез, на, сред вносителите на такъв вид продукти от Беларус с 39% в нищо на Русия 34%. Е Виждате основните суровини, които се изнасят. Става въпрос за суров петрол, за минерални продукти, хранителни продукти. Също така виждате и химическите продукти. Става дума главно са различни фертилайзери, които са 16 износът на такъв продукти към Европейския съюз е 16% от общият износ. И така като цяло дискусията относно санкциите е въпросът дали тези санкции са ефикасни или не. Тоест, дали те принуждават санкционната държава да предприеме исканията на санкциониращата държава. Основният довод е, че цялостни ограничения няма да бъдат толкова ефикасни в контекста на един авторитарен режим, тъй като те ще доведат до реакции, които, от които ще се възползва управляващият режим. Също така, подобен вид цялостни ограничения ще имат тежка цена за населението на Беларус. всъщност, например, възможността за, за налагане на цялостни мерки върху капиталовите потоци, както и износа на фетилайзери. Европейският е, съюз е един от водещите търговски партньори на Беларус, но не е единственият търговски партньор, така че ако той наложи подобни ограничения, търговията на Беларус се пренасочи към руския пазар и пазарите на ОНД като условията по тези нови търговски договори вероятно ще бъде, ще бъде няма да бъдат в облага на Беларус. Може да се достигне и до приватизация на някои от важните активи в страната с активно участие и натиск от страна на Русия пак казвам, подобен вид цялостни ограничения ще имат тежка цена за населението на Беларус и ще се използват от страна на режима, който вероятно ще доведе до по- мащабна подкрепа на населението към режима и ще засили неговата позиция. Ето защо смятаме, че насочване на санкциите към ключовите бизнесмени ще бъде по-добро решение в случай на Беларус, тъй като това ще засили, ще увеличи цената за сделките на тези бизнесмени. Може също така да се доведе и до брайност и преразпределение на печалбите в полза на руските им партньори. Тези ключови бизнесмени са не само важна важен приносител за общата економика на Беларус, но също така и за някои а, ресурси на режима. Както вече казахме, някои от тези бизнесмени са пряко свързани с членове на семейството на Лукашенко и членовете на смесено Лукашенко понякога имат сериозни интереси в предприятията на тези водещи бизнесмени. Ще премина към препоръките. Ще проскоча заключенията, тъй като заключенията се държат в препоръките. Първо, от символична гледна точка, забраните за пътуване, които бяха въведени от Европейския съюз, трябва да бъдат продължени. Списъкът а, на лицата, попащи в тази забрана, трябва да бъде увеличен, ако се появят нови доказателства за участие на други личности. Ембаргото върху износа на оръжие също е с символичен характер, тъй като Беларус не е в състояние на война и ням, не дава признаци за увеличаване на своят военен потенциал ключовият стълб в стратегията на санкции на Европейския съюз към Беларус трябва да бъдат целенасочените санкции. Трябва също така да се вземе предвид и частичният напредък на Беларус а, за постигане на искането на Европейския съюз. Трябва да се вземе предвид освобождаването на двамата от, от участниците в а, президентските избори през 2010 година. Въпреки този частичен успех обаче би било прекалено рано да се отменят санкциите върху тримата водещи бизнесмени Петфиев, Чуш и Терювски. Търнавски, извинете. Продължава да има и сериозни проблеми, свързани с задържаните политически затворници. Според нас може да се увеличи черният списък на бизнесмените от Беларус. Трябва също така да се засили ангажимент на Европейския съюз към гражданството общество в Беларус чрез осигуряване на подкрепа за неправителствените организации и евентуално чрез даване на повече, повече публичност на целите и на стратегията за налагане на санкции на Европейския съюз върху водещи бизнес лица и да се наблегне върху факта, че Европейския съюз иска да намали въздействието на тези санкции върху цялостното население един от основните елементи за успех на тези санкции е сериозният ангажимент на всички държави членки от Европейския съюз за налагането на тези санкции върху членовете на бизнес, елита в Беларус. Дори това да трябва да е свързано с известни саможети от страна на някои държави членки. Тук мисля по-конкретно за Словения и за случая с Юрий Чуш и неговият малките предприятия. Благодаря ви и с радост ще на въпросите ви. И ако искате разяснения по някои елементи, с удоволствие ще ги предоставя. Благодаря. Господин Вигант. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да обсъждам с вас темата за санкциите срещу Беларус. Uh, quite... Този дебат е, идва в е, много съществен момент. Е, предстоят ни множество ключови моменти, включващи парламентарните избори в Беларус през септември и годишния преглед на рестриктивните мерки от страна на Европейския съюз през октомври. За съжаление, е, ситуацията по отношение на човешките права и върховенство на закона в Беларус е, се влуши. Първите три месеца на тази година се характеризираха с е, а, затягане на рестриктивните мерки от страна на режима. Извинете, затягане на мерките на Европейския съюз към а, е, режим. Съвета взе решение за затягане на тези мерки, за да можем, е, за, да може да атакува по-ефективно бизнеса в тясна връзка с е, режима защото мерките трябваше да бъдат насочени а, и срещу бизнеса, обвързан с режима, както а, и с а, мерките за потискане на гражданското общество. А, а, Съществува вече а, налагане на забрана за пътуване на определени лица и оръжейно ембарго. Освен това, ще бъдат въведени целенасочени е, санкции за ограничаване на бизнеса, свързан с режима. Това са препоръките. През март съвета взе конкретни е, решения. Това бяха най-твърдите решения, взети от съвета до този момент. беше е, разширен кръга на лицата е, с е, определен брой и с 29 фирми, които бяха добавени към списъка. това предизвика някои трудности в страните членки, тъй като тези санкции дадоха економическо отражение върху економиката на съответните страни членки, наред с мерките срещу Сирия и Иран. Господин Певте вече беше в списък. Бяха добавени още лица, които имат специална лична полза от работата си за режима. Това беше изложено в доклада. Философията на тези мерки беше на основата на идеята да се намали ефекта на тези мерки върху народа на Беларус. Може би е парадоксално, но ще кажа. че е, е, Износ от Българс към Европейския съюз нарасна с 69%, но тук трябва да кажем, че ние упражняваме целенасочени санкции, а не търговско ебар, ембарго. Съвет от 2011 година реактивира рестриктивните мерки срещу Беларус, срещу 43 лица и 34 фирми. Положението в Беларус продължава да се влушава, но не следва да си направим извода, че ограничителните мерки са неефективни. За вземането на решенията в Минск, рестриктивните мерки на Европейския съюз е, е, дадоха голямо отражение. 21 политически затворници бяха пуснати а, през зимата на миналата година и а, още двама през април тази година. Съвета ще продължи да разширява този списък с лица и а, фирми, печелищи от режима в Беларуси. Ако председателят ми позволи, ще кажа няколко думи за общото положение в Беларус. През април бяха пуснати видни политически е, затворници Арника Бондаренко. малко след това ние върнахме нашия посланник в е, Минс. Е, това беше действие, извършено в пълна координация с всички страни членки. Това положително развитие ни накара да смекчим в известна степен нашите е, отношения с Минск и да отворим някои нови възможности. Въпреки това, съществуват много сфери, в които ние проявяваме загриженост. През последните години, е, месеци, извинете, наблюдаваме много случаи на турмо срещу представители на гражданското общество. Господин Перфенков, който беше задържан след протеста след изборите, беше освободен. Е, след 10 е, месеца, от, 110 е, 10 месеца на задържане. Ако а, а, закона, който се разлежа в парламента, бъде а, а, прият, то ще позволи на представителите на, на КГБ и на тайните служби да нахлуват в домовете на гражданите. Такива бяха опасанията, изказани от неправителствените организации през миналата година. Получаваме сигнали, но не виждаме освобождавания. Очакваме с нетърпение и още стъпки от страна на беларуския режим, за да можем да смъкчем мерките. За момента положението остава непроменено. Освобождаването на Соник и Бондаренко не прехвърли топката в е, Европейския съюз. Е, както се каза в Минск, топката остава в Минск. Ние няма да проговаряме за политически затворници. Ясно е, че всички трябва да бъдат освободени, трябва да бъдат възстановени политическите и граждански права преди е, Европейския съюз да преразгледа своята политика на рестриктивни мерки мерки. Е, ние ще продължим да се ангажираме за гражданското общество в е, е, Беларус, така както предлага доклада на Европейския парламент. Ще кажа няколко думи в тази връзка. Първо, във връзка с облегчаване на визовия режим. През юни миналата година комисията предложи на Беларус да започнат преговори за облегчаване на визовия режим в полза на беларуския народ. Обикновенно това е много атрактивно предложение за страни извън Европейския съюз. Не сме получили обаче официален а, отговор. От а, неформални разговори е, знаем, че режима в Минск не желая либерализация на е, режима за пътуване на своите граждани е, и в този смисъл не желая облегчаване на визовия режим. Сега ние отправихме молба към страните членки да засилят своите двустранни усилия за облегчаване на визовия режим. Второ, през май започнахме е, диалог за модернизация с опозицията и гражданското общество на Беларус. А, е, и обсъждаме възможните потенциални мерки, които може да вземе Европейския за това. Е, извършваме всичко това съвместно с е, страните членки бяхме впечатлени от познанията и от ангажираността на участниците в диалога. Проведохме тематични семинари като придружаващи дейности. Първия семинар на темата за приватизацията. Благодаря ви за вниманието. Hvala lepa e, za zanimivo e, e, in Благодаря ви за изключително интересното и важно изложение. Аз не съм представител на словенското правителство, но тъй като беше споменато името на страната, бих се поинтересувал как продължи тази история. Госпожа Кирестелева, вие казахте, че Словения преследва свои стратегически интереси. Доколкото ми е известно, на е имало международен търг, в който са участвали повече от една страна където Словения е победила. Доколкото знам, Словения не е била срещу санкциите, била е против да бъде обвинявано едно единствено лице. Интересуваме как продължиха нещата, как се развиха. Well, thank you very much for your question. Um, um, from... Много благодаря за въпроса. Но това, което посетих в пресата, когато за първи път се заговори за въвеждане на санкции срещу Юрий Чуш от страна на Европейската комисия, Словения се противопостави много остро на това решение. взимаме се, се предвид един специфичен инвестиционен проект в Беларус за едните няколко години. Става въпрос за строеж на хотел Кемпински. В изграждането на който трябваше да участват словенски предприемачи. Юри Чуш беше един от водещите предприемачи. Се очакваше той да предостави проекта на подизпълнители от Словения. Тази позиция беше доста изненадваща, тъй като Процедурата за въвеждане и налагане на санкции на отделни лица в, от български бизнес елит вече течеше. Имаше вече а, такива санкции срещу Пещиев и беше естествено, че Юрий Чу ще бъде следващият в списъка на лица, на които ще се наложат санкции. Доколкото разбрах от реакцията на словенското правителство, Словения искаше по-внимателно разглеждане на конкретните санкции, които се налагат на отделни лица. И словенското правителство поиска конкретни данни относно дейността на Юрий Чуш, неговите възможности за пътуване. И възоснова на това проучване Словения каза, че ще приеме евентуално въвеждането на конкретни санкции срещу Юричиш. Това се случи малко по-късно, след като бяха предоставени надежда доказателства за неговите връзки с управляващия елит, това за него, както и за Търнавски. Eh, eh, eh. Благодаря, господин председател. Zeker nu ik voor me liggen. Един въпрос във връзка с Виктор Матилович, автор от Белорусия автор на е, текстове, които е, описват е, ситуацията на гражданите в Беларус, иллюстрация към нея, към него. Питам се какво влияние може да бъде упражнено върху беларуските власти, за да спрат те да потискат мнението на своите граждани? Методите, които се използват, например интернет, интернет е, отдавна, от години, се използват е, за влушаване на репутацията на автори и граждани от българското общество, слагайки техните имена по текстове, с които те нямат нещо общо. са част от методите, които се използват. Видяхме наскоро един писател, който публикува текст в Берлин относно ситуацията в Берлин. Той сега очаква да види какви ще бъдат действията предприяти срещу него. Какъв може да бъде отговора като санкции? Защото българските власти и службите по сигурността нарушават правата ist vom Flughafen. Колегата Палецки пристигна от летището. Пристига от летището. А, холандските колеги са тук, защото Холандия вече няма какво да губи в първенството по футбол. Господин Вигант, имате ли да добавите нещо? Или госпожа Коростелева? Well, only to say that, of course, the uh, kind of uh, methods which um, uh, Isabella has някои от методите, за които говори господин Белдер, са обект на нашата загриженост. Нашите колеги, работещи в Минск, е, е, за тях е много депресиращо да се види как репресивният апарат е, става все по-добър в своите действия. Много често дипломатите също са обект на нападки. Разбира се, това не може да се сравни с това, което се прави на гражданите на Беларус. Паралелно с това наблюдаваме феномена на едно много активно гражданско общество с много ясни идеи за бъдещето и за ясната необходимост от реформи в обществото. С интерес наблюдаваме, че това гражданско общество и много представители на опозицията желаят да работят заедно с Европа, за да могат да се предприемат необходимите стъпки за продоляване на настоящата ситуация, да се направят реални реформи в посока към истински плурализъм, истинска приватизация в страната и за гарантиране на върховенството на закона. Тези хора, които ни молят да работим с тях, казват, че трябва да включим и представители на правителството, защото трябва да го направим според тях с хора, които знаят за какво става дума. И трябва да сме сигурни, че министерствата също ще ни сътрудничат. Това е важно за бъдещето ние продължаваме да водим този диалог и оставаме отворени към включването на представители на, Евро... на беларуското правителство. Няма да а, а, престанем да се ангажираме. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Не, заповядайте. Но искам все пак да констатирам, госпожа Коростелева, че с голяма тревога изключахме вашето проучване и високо ценим както метода, който сте приложили, така и работата, която сте свършили. Това, че има факти, които са неприемливи за нас, е ясно, защото там има натиск, вие сте констатирали колко е ограничена по свободата на медиите в страната. Така че ако се организира такъв натиск в една страна, той е в нейн ощърп по-скоро. Тъй, че мога само да ви окоръжа да продължите работата си в тази област. Преминаваме към положението в Украина и перспективите за споразумение за асоцииране Европейски съюз Украина които е, от страната на политическите затворници преминаваме към страната на затворниците по политически причини. Тоест почти за същото става дума. Нека да разгледаме как се развиват нещата там. Отново ще помоля господин Гунар Вигант да ни изложи положението от негова гледна точка. Господин Танок преди това иска да каже нещо. От името на господин Негутко. Направо не мога да повярвам. Всичките ни полски колеги отсъстват днес. Господин Ковал го няма, господин Легутко го няма. Може би са затворили летище Варшава, не знам. Шац. Mr. President, unfortunately уважаеми господин председател. За съжаление, колегата е, господин Негутка закъснява. Мисля, че се има проблеми с трафика. Не знам къде точно се намира, но знам, че пътува насам. Между времено той ме помоли да задам няколко въпроса към господин Виган от негово име. Ще ги прочета. Самият аз ги получих само под няколко месеца. Бихме искали да знаем, господин Виган, какво е настоящото положение с споразумението за асоцииране и какви са следващите етапи до подписването на споразумението? Какви са настроенията в момента в съвета по отношение на връзката между споразумението асоцииране и въпроса с задържането под стража на Юлия Тимошенко? какво очаква държавите членки да направи Украина преди да се подпише споразумението и какъв е резервният план, ако не се изпълнят тези условия? Дали споразумението с асоцииране ще се отлага до безкрай, като междувременно ще остане в сила настоящото споразумение? Какви ще ролята на Европейския съюз до подписването на споразумението, включително и евентуалният достъп до текста на споразумението? Какви са възможностите за временно влизане в сила на споразумението до подписването на споразумението всички държави членки? И също така, каква част, какви са мерките включени в стратегията на Европейската служба за външна дейност за едните няколко месеца. Това са някои от основните коментари и въпроси на докладчик по този въпрос. Danke, Herr Vorsitzender, äh, Diese vielen Fragen. Много въпроси бяха поставени от господин Танок. Аз съвсем не съм сигурен, че мога да дам окончателни отговори на всички тези въпроси, защото до голяма степен тези отговори ще зависят от развитието в Украина през следващите месеци. The Parliamentary Cooperation Committee in Strasbourg, where Commissioner Fühle and uh, our Deputy Secretary General Popovsky have met uh, with the parliamentarians След като комисаря е, Фюле се срещна с е, членове на Украинския парламент, е, е крайно време Комисията по външни работи също да обсъжда, отново да обсъди положението в Украина. трябва да отбележим големия брой посещения на членове на Европейския парламент в Украина през миналата седмица и е, инициативата на председателя Шуц. И на, е, е, определенето на е, бившия председател на парламента господин е, Пекс да наблюдава случая с Юлия Тимошенко. Европейската служба за външна дейност ще подкрепи тази инициатива. Знаем, че е, мандата на двамата бивши е, президенти ще бъде разширен, за да обхване и случаите на е, случаите Ваценко е, и още един е, случай. Всички случаи е на избирателно правосъдие случаите Лушченко, Ивашенко и Азаров ще бъдат покрито техния мандат господин Танок благодаря ви за въпросите, които повдигнате и поставянето на ситуацията в Украина в светлината на споразумението за асоцииране. По време на съвета беше проведен задълбочен дебат по отношение на ориентацията и политиката на Европейската Европейския съюз по отношение на Украина. Беше прията резолюция за положението в Украина на 24 май. В същото време Украина постепенно навлиза в период на предизборна кампания. Изборите предстоят през октомври тази година. Това за нас ще бъде един лакмус тест, който ще ни помогне да е, се уверим или да проверим дали правителството ще проведе изборите в съответствие с международните е, стандарти. Е, Украина е поканила голям брой наблюдатели. ние трябва да се възползваме от тази възможност, за да наблюдаваме справедливост, справедливостта и свободата а, на тези избори, както и на периода преди това. Искам още веднъж да подчертая още веднъж ангажираността на Европейския съюз за поддържане отношения с Украина, да подчертая също така, че съществува единомислие между всички институции на Европейския съюз. На 30 март споразумението за асоцииране беше потвърдено като възможност за ускоряване на процесите в Украина. Също така това споразумение е, ще бъде и е, значим двигател на реформите в е, Украина и ще окаже променящ ефект върху обществото в Украина. Това е най амбициозното споразумение, което Европейския съюз някога е подготвил с а, а, трета страна. Това споразумение ще предложи по-големи възможности за търговия, за сближаване с законодателството на Европейския съюз и цялостното модернизиране на институциите на Украина. В отговор на това очакваме от Украина, за да стане това споразумение работещо, първо конкретна стратегия за промяна на селективното правосъдие, включващо е, случая Юлия Тимошенко и много други. И какво ще направи правителството, за да направи така, че тези случаи да не се повторят. Е, Второ, организиране на избори в съответствие с международните стандарти. Трето, подновяване на множество закъснели реформи, за които сме се договорили преди много години с Украина и които са на съвместния дневен ред между Европейския съюз и Украина. Този дневен ред е важен инструмент за влизане в сила на споразумението за асоцииране. С тази перспектива за економическа, политическа и социална интеграция Европейския съюз е, е, продължава да следи вътрешното развитието на тази наша съседна държава, най-вече е, процесите срещу бивши членове на правителството, е, госпожа Тимошенко, господин Лушченко, бивши министр на е, вътрешните работи, бивши министр на отбраната Ивашенко и Филип Ковачук, бивше министър на околната среда. Всички те са задържени. Европейския съюз има амбициозни планове за своето отношение с Украина и ние смятаме, че е по-важно от всякога да продължим да поддържаме фокусиран и непрекъснат диалог с Киев. Има някои специфични сектори и теми, по които ние смятаме, че постигаме напредък. Бяхме окоръжени от волята за приемане на стратегия за промяна в публичната администрация. Обсъждаме също така реформа в съдебната система и подобряване на бизнес климата. Украина също така е отворена към подновяването на дискусията за транзита на газ и реформирането на нефтогаз. Има други сектори в които нашата работа а, напредва, например плана за действие за либерализиране на визовия а, режим а, и това поддържа живи нашите отношения с а, Украина. Подкрепяме също така гражданското общество в областта на образованието, околната среда и в тези области също постигаме напред. Разбира се, ще продължаваме да работим, ще задълбочаваме работата си в а, множество сектори но ключовите стъпки, които трябва да се направят са във връзка с парламентарните избори и случаите на селективно правораздаване. Ние очакваме от Украина да представи резултати по а, случаите Тимошенко, Ивашенко, Лученко и така нататък са всичко друго, но не и прозрачни и справедливи. Те не са проведени в съответствие с а, международните стандарти. Нямаше без, безпристрастност а, на съдиите, а, нямаше равнопоставеност между защитата и обвинението. А, мисля, че тук става дума за проблеми на системата. Случаите, за които говорим, трябва да бъдат преразгледани в тясно сътрудничество и в тесни консултации с е, съвета на Европа. Е, Киев се съобрази с решението на Съда за правата на човека и осигури медицинско обслужване за Юлия Тимошенко. Това беше важна междинна стъпка, но не е решение по принцип. Ние сме доволни от решението на новия наказателен съд. Очакваме обновяване на наказателното законодателство, създаване на Висш съдебен съвет, промяна на ролята на прокурора и така нататък. Всичко това са препоръки, направени от Венецианската комисия. Тази реформа а, се нуждае от а, широка подкрепа на украинския парламент. след това а, съдебната система ще може да се подобри, да бъде, ще бъде поставена на солидна основа и гражданското общество ще може да разчита на нея. А, Както каза комисар Фюле миналата, е, миналата седмица, провеждане на съдебен процес по медиите е злоупотреба с правосъдието. Ние, разбира се, ще следим отблизо този е, процес. Е, ще поддържаме връзка с Европейския съд за правата на човека. Доклада на Комисията по външни работи е, иска е, колкото може по-бързо завършване на техническата работа по споразумението за асоцииране. Е, аз съм доволен от развитието и мога да ви кажа, че разглеждането на консолидирания текст напредва добре. Около 1200 страници е този документ. Това е, е е, едно от най-амбициозните, най-комплексните споразумения, които, по които Европейския съюз преговаря с трета страна. Не искаме усилията ни да отидат на празно, искаме да доведем нещата до успешен край, защото това а, споразумение може да послужи за основа на цялостна модернизация на обществото. Това ще бъде добре както за Украина, така за Европейския съюз, така и за източното партньорство. Но трябва ясно да кажем, че решението за подписване на споразумението е в ръцете на съвета и то ще бъде взето на основата на критериите, които ви изложих преди малко. Парламентарните избори, селективното правораздаване, и усилия от страна на правителството. Европейската служба за външна дейност, заедно с комисията, ще изготви предложение, когато завърши техническата работа на основа на нашия анализ. Въз основа на това предложение съвета ще вземе решение за подписване или не. Що се отнася до настроенията в съвета, настроенията по отношението на времето, в което това ще се случи, все още не е ясно. Не е ясно кога ще се вземе решение за подписване с оглед на ситуацията в Украина. Аз смятам, че ще настъпят благоприятни условия, за да предложим подписването. Подписването обаче в никакъв случай няма да стане преди изборите. Афет винаги винаги е подкрепил върху върховенството на закона и развитието на демокрацията в е, Украина. Надяваме се, че ще успеем да продължим да работим заедно по тази тема, но отрешаващо значение са усилията на Киев. От тях зависи колко бързо и дали ще напредваме. Ви благодаря, господин Вигант. Нямаме особено много време, затова бих искал да обобщим трите изказвания, защото трима души са се записали. Първо докладчикът. Uh, thank, thank you. First, let me... Благодаря ви. най пак бих се благодаря на господин Виннек за това, че прие поканата ни и сподели а, напредъка по това досие, което предприема все по-международен характер. Мисля, че вече можем да започнем работа по тези препоръки и все още се надяваме, и все още смятаме, че е жизненно важно и за Европейския съюз, и за Украина да бъде сключено споразумението за асоцииране. и че е важно Украина да стане част от по-масштабната коалиция от демократични държави. Тези наши надежди обаче бяха брутално попарени през последните няколко месеца и за това ми беше интересно да чуя какво се случва в последно време. И да попитам какво може да очакваме в близко бъдеще. Доколкото разбирам, предвид факта, че текстът е близо 1200 страници, няма нищо изненадващо във факта, че има елементи, които могат да се сметнат за напредък, но като цяло основните елементи, е именно корени реформи, провеждане на свободни избори и прекратяване на селективното правосъдие са много важни елементи за гарантиране върховенството на закона. Ето защо на мен лично ми се струва, че напредъка, за който говорите, не е напредък от отправната точка, от която започнахме изготвянето на този документ за присъединяване и за сключва споразумението на асоциирането, а е напредък възоснова на влушилата се междувременно ситуация през последните няколко месеца. и съвсем предпазливо избегнахте отговор на въпрос за графика и за сроковете, но аз все пак бих се радвал да чуя някакви сведения относно сроковете, както и за лостовете, които ние в Европейския парламент може да използваме, за да ускорим процеса тъй като не е в интерес на никого положението в Украина да се влушава допълнително. Все още се надяваме, че ще постигнем нещо заедно. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Почти изцяло споделям а, мнението, че селективното правосъдие и е лакмус за това дали а, нещата се развиват в правилната посока. Разбира се, че ще приветствам а, един нов наказателно-процесуален кодекс, но докато самите съди и самите служители на правосъдието не направят нищо и най-добрият закон не струва нищо. Аз бях там а, вчера. Вярно бях и на мачно преди това се видях с четирима опозиционерите. Ми казаха, че сега с оглед на изборите в Харков, а, например, има тенденция потенциалните опозиционни кандидати да бидат а, тенденциозно подведени под някаква съдебна отговорност, за да бъдат елиминирани, тъй че подлата игра започва. Очертава се от сега. Затова за нас е много важно да следим нещата. А що се отнася до господата Квашневски и Кокс, щеше ми се господин Квашневски да е малко по-здържан в интервюто в газета Ви Борча миналата седмица той не е негова задача да предсказва кой ще спечели изборите. Също така би трябвало да се въздържа да критикува ЕНП за това, че има свои съюзници защото той с миналото си напоследен комунистически министр, който успя да изманеврира така добре промяната и, и се съюзи толкова тясно с олигарси, просто не е негова работа, не му се полага да критикува партии. Така че да си беше мълчал, просто искам да го кажа. Освен това, не смятам, че е възможно да има честни и справедливи избори, ако а, лидерите на опозицията са в затвор. Благодаря ви. Искам още веднъж да ви благодаря за това, че заедно с госпожа Хармс миналата седмица се застъпихте много смело за настъпването на правова държава в Украина. Господин председател, аз нямам въпроси към господин Виган, защото смятам, че изложената от него позиция е ясна, последователна и правилна, тъй че от името на политическата си група мога само да я подкрепя. Просто искам да кажа нещо във връзка с това, че госпожа Хармс и аз имахме възможност два часа и половина да разговаряме с Юлия Тимошенко, след което се видяхме и с министър-председателя Азаров. Искам да ви предам благодарностите на Юлия Тимошенко към Европейския парламент. Тя е щастлива от нашата солидарност, еднозначна солидарност. А, също така е гледала по телевизията Страсбургската демонстрация на ЕНП. Трябва да ви кажа, че Тимошенко е а, е, изключителна смела жена, която успя да обедини опозицията от болничното си легло. тя, разбира се, ще оглави изборната лист, листа но предизборната кампания вече тече и тя тече извънредно нечестно. Правят се опити да се елиминират е, кандидати, има, правят се опити за корупция, за подкупи, за протежиране на преките кандидатите и че ние като Европейски парламент от сега трябва да се погрижим, да наблюдаваме нещата. става въпрос за мерене на сили. Опозицията предупреди, че ако ако победи, ще постави на гласуване вод на недоверие срещу Янукович, т.е. той трябва да очаква да бъде свален от власт. За това са и манипулациите. Самата Юлио Тимошенко се чувства добре, доколкото може при тези обстоятелства. Благодари и на Германия, защото лекарите от клиниката Шарите са се постарали много да разработят нейното лечение. Снабдили са я с съответната техника, апаратура за лечение, но самата Тимошенко се намира в тракт с повишена сигурност на болницата, така че бива тероризирана непрекъснато. 24 часа я наблюдават камери, в съседната стая офицери следят на екрана всяко нейно помръдване, тъй че представете си какви условията. Първо в затвора не може да се оздраве, второ в такава болница и при такива обстоятелства едва едва ли ще оздравее. Освен това, Янукович успя чрез агенция Блумберг да разпространи а, някакви слухове за това, че Тимошенко била замесена в убийство. Гордо също направи Путин на времето с Ходорковски. Да, такива диктатори имат възможност да го направят. Е, тук не говорим за презумпция за невидност, напротив, достатъчно е президента да каже и всички вярват. Освен това, нямам чувство, нямам чувство, че правителството е притиснато към стената. Тя то наистина би искало да има споразумение за асоцииране, но свободна търговия без гражданска свобода трябва да си помислим дали да влезем в такава сделка. Имам чувството, че правителството е готово до някакви отстъпки, но да си запази достоинството Казаха, че ако тя подаде молба за помилване до президента, ще бъде помилвана, но пък тя би признала вина по този начин, а няма да го направи. Тя самата казва, че нейната съдба не е толкова важна, колкото съдбата на хиляди и други неизвестни. Колегата Юри Лисенко, например, в затвора изнъж мистериозно се разболя от е, живото застрашаваща болест, лоша форма на хепатит и непрекъснато има такива внезапни заболявания на е, затворници от опозицията. Те че парламентарните избори е, са на първо място за нас. Това селективно правосъдие трябва да се прекрати, а и политическите реформи, за които говорихте, господин Вигант, трябва да са в центъра на нашите усилия в близко време. Yes, thank you. Um, thank you very much for... Благодаря ви. Много ви благодаря за информацията, за това как третирате въпроса с селективното правораздаване имам въпроси към някои други събития в Украина в момента. На 20 май положих големи усилия за да участвам в първият гей парад в Украина, но в крайна сметка той беше отменен и двама от инициаторите му бяха обект на физически тормоз. Каза се, че властите не са готови да защитят група от няколко десетки мирни манифестиращи срещу по-агресивните хулигани. Има също така и други развития в момента в Украина. Така, например, един раздавач на вестници е в затвор от 5 години, защото е раздал вестник, съдържа информация за хомосексуални. Както виждате, тук става въпрос за нарушаване на основни прав... човешки права, като правото на свободно събиране, правото на свободно слово и правото на свободна преса. И искам да ви опитам, как се отнасяте към тези проблеми. Erg съм Ik zou als coördinator van de alde Аз съм координатор на политическата група АЛДЕ и от нейно име искам да кажа, че подкрепяме казаното от господин Вигант изцяло. Смятам, че е, прекратяването на това, което вие дипломатично нарекохте селективно правосъдие, е изключително важно. Както казах, подкрепям ви председателят на нашата политическа група Ги Верховстат, както и председателят на Международния е, е, либер либерал, Либерален съюз, бяха в Киев, разговаряха с госпожа Тимошенко, сами се убедиха в какви трудни условия пребивава тя в затвора. Така че, повтарям отново, изцяло ви подкрепяме. Well, thank you very much for your support. Много ви благодаря за подкрепата към нашия подход. Струва ми се, че в момента се ползвам с подкрепата на всички политически групи и това е изключително важно. Разбира се, тук става въпроса за основните ценности в източното партньорство и е важно да прилагаме тези ценности спрямо държавите, които имат сериозни амбиции за сътрудничество с Европейския съюз и искат да задълбочат връзките си с Съюза. Въпросът е какъв може да, какво може да е влиянието на Европейския парламент. Смятам, че ви имате сериозно влияние и вече го упражнявате. На първо място, чрез наблюдаване, наблюдението на развитието на събитията в Украина. А някои от вас са, са ангажирани и чрез конкретни действия, както подчерта председателят преди малко но ако си стигнем до момента, когато съвета да обмисли време на прилагане на споразумението, това и за целта ще трябва подписване на споразумението. И доколкото знам, комисарът отговарящ за търговията възнамерява да се консултира с парламента, въпреки че това не се изисква изрично от договора, преди да направи подобно предложение пред съвета. Също така, според договора имаме специфични правомощи и права по отношение на ратифицирането процесът на ратификация трябва да премине през Европейския парламент и през националните парламенти. И смятам, че европейските власти са, украинските власти, извинете, са наясно, че няма как споразумението да влезе в а, сила преди те да са убедили избраниците в този парламент и националните парламенти, че има сериозно подобрение по отношение на правосъдието в Украина. И на господин Галър искам накратко да отговоря. Естествено, че ако се въведе нов НПК, не може да се каже, че веднага ще са постигнати стандартите на правовата държава и че това е успех, но без нов процесуален кодекс това пък съвсем не може да стане. Още повече, че наказателният процес в Украина е останал от съветско време. Не можахме да убедим предишното правителство да го направи, така че сега е важно. Иначе сте напълно прав, че конкретното прилагане на новия НПК, изборът на съди, прилагането на новите закони, това ще е важното, това ще е първият тест за правовата държава. И така, из, пробният камък ще бъдат процесите, за които говорихме до сега. И сега въпроса на госпожа Корнелис. Сон. Uh, rights of minorities. По отношение на правата на малцинствата, действително има нарушаване на тези права. Има много сериозни, много притеснителни събития в Киев. бяха предвидени мероприятия, организирани в защита на правата на хомосексуалните. Освичето беше отменено, а полицията бездействаше. Им беше имаше специфично официално изказване на върховния представител по външната политика и искам да припомня, че в плана за облегчаване на визовият режим се предвижда въвеждането на специално законодателство, което отговаря на стандартите на Съвета на Европа, както и на всички на законодателството дискриминация на Европейската общност. Наскоро в а, Молдова видяхме колко много усилия се, с, са нужни, за да се приеме подобно законодателство и поздравяваме молдовските власти за това, че приеха закон, закона въпреки сериозната позиция от страна на различни части на обществото подобни усилия се полагат и в други държави по източната граница на Европейския съюз, като условие за режима за обучаване на визите. Благодаря на господин Вигант и на колегите за този дебат. Ще позволите и на мен няколко думи. Искам да благодаря на председателя Кокс за сдържаността, с която изпълнява задачите си. Раз Считам, че така ще бъде по време на целия му мандат. На второ място съгласен съм с господин Виган, също както и колегите, които се изказаха, че сме много заинтересовани от развитието в Украина и то заинтересовани сме от това то да бъде такова, че да стане възможно сключването на договор. А, това сме, е, дали сме индикация за това с многобройните резолюции на този парламент. Ако се изразя по-драстично, топката в момента е в двора на украинския президент, дано да умее да я разиграе. Още веднъж искам да изразя това, което господин Шулц каза – това, че селективното правосъдие се упражнява регионално. Но ние забелязваме това, става въпрос не само за госпожа Тимошенко, а и за много други политически лидери. Става въпрос вече и за а, някои проблеми, свързани с местните кандидати хората биват подлагани на натиск само ако искат да помогнат на предизборната кампания. А, така че искам да кажа следното. Не може изборите да се определят като свободни, ако в деня на изборите всичко е технически съвършено. Свободните избори включват и възможността да се кандидатират определени кандидати при определени условия. Значи не само трябва да се наблюдава изборния ден, в който, да речем, няма технически грешки. Така че ние ще следим процеса на изборите. И ако развитието е добро, Естествено, че Европейския парламент проявява готовност по бързата процедура да ратифицира споразумението с Украина. Това, което става в Украина, крайна в момента вреди на свободата на хората, на благото на хората. А те са най-важни за нас. Благодаря, господин Вигант. Желая ви всичко най-добро. Трябва да кажа, че днес показахте, че сте на висотата на поставените ви задачи.